Сега позволете ми да премина към дневния ред. Протокола от предишното заседание от 17 декември е разпространен сред вас. Има ли някакви възражения или допълнения към протокола? Не, протоколът е утвърден.